към гласуването. Започваме с гласуването за пет предложения за резолюция по отношение на Тибет, най-вече във връзка с самозапалването на монаси и монахини. Имаме поименно гласуване, начало на гласуването, гласуваме по резолюцията в нейната цялост, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултата е ясен, приема се. Следващата точка. Гласуваме по 6 предложения за резолюция по отношение на Бахрейн. Съвместно предложение за резолюция. Гласуваме по цялостната резолюция. За, против, въздържали се. Приема се с ясно мнозинство. И накрая случая с Рафа Нашет. Отново Имаме поименно гласуване, съвместно предложение за резолюция. Нейната цялост, начало на гласуването, край на гласуването. Резолюцията се приема. Имаме ясно мнозинство за. Няколко съобщения на чешки. получих документа на първо четене и обяснението на комисията относно споразумението.